On est prêt On est prête Oui, vous êtes très bien accompagné. Mesdames, Messieurs, je vous invite. Дами et господа, моля ви, заемете местата си. С е, удоволствие ви казвам добре дошли на това много важно изслушване, организирано от е, бюджетната комисия на Европейския парламент по темата финансиране е на малки и средни предприятия и ролята на финансовите институции за развитието на малките и средни предприятия. Госпожа Едер Гардия Забал Рубял и Илия Ниряда са подготвили а, това изслушване. Обеден съм, че то ще бъде последвано от активен дебат. И давам думата на госпожа Гардия Забал, Рубиал. Благодаря. Ще бъда кратка, защото е много богата нашата програма за изслушването. Трябва да спазваме времето за изказване. Знаете, че нашата комисия много обсъжда въпросите за подобряване на бюджета и финансирането на малките и средни предприятия в различните региони. И е, когато стана дума за това изслушване с е, за, но, по новите финансови инструменти, е, решихме, че именно това трябва да бъде темата и да дадем възможност да се разясти как националните банки могат да подпомагат проектите на малките и средни предприятия. Това са целите на днешната дискусия. Първоначално дневния ред беше по-отворен тип, с повече време за дискусия, но колкото по-напреднахме в организацията, се събраха допълнителни изказвания, така че аз благодаря на всички оратори, които ще изслушаме. И сега давам думата на колегата Елия Ире. Няма да ви отнема много време. По-добре е да чуем какво, да чуеме какво има да кажете. Това е много важен дебат, тъй като малките и средни предприятия са в сърцевината и дръбначния съд на економиката и като цяло произвеждат и заемат 70% от дела на, особено на местната економика и регионалната економика. Така че с удоволствие ще изслушаме това, което имате да кажете и да ни представите. И е, е, тук са с колегата, на която просто не мога да произнеса името. Просто няма, няма да вземем, да отнемем повече време, за да има повече време за въпроси и отговори. Ако обичате, давам думата на първият оратор, Антуан Керо от Европейската комисия. Имате думата. Thank you very much. Uh, Мерси, госпожо председател. Регулаторната рамка на финансовите инструменти която ще представя, е нещо ново. Във първата мафера в момента включва финансовите регламенти по глава 8. Тоест, ние сме в един процес на запознаване и набиране на опит. Очакваме годишният доклад и в средносрочният преглед ще бъдат отразени резултатите от опита, който набираме. Първо, тази рамка включва всички финансови инструменти, инструментите за съвместно управление и същевременно сме свидетели на доста голяма конвергенция, макар че може още да се напредне в тази област. Какви са принципите в основата на тази е, рам, рамка? С, с средства или грантовете ние създаваме пазара или правилата. С финансовите инструменти ние помагаме на операторите, които вече са на пазара, да постигнат целите си. За това е необходимо допълнителна гъвкавост и, и регламентарната, регулаторната рамка всъщност е, е, е, е така една е, един консенсус между от една страна комисията и е, законодателите, съвета и парламента. Вие ни позволявате да използваме инструментите е, гъвкаво, а ние ви дължиме пълна отчетност. Защото когато създав, когато предлагаме нова МФР, ние не можем да предвидиме економическите условия, които ще бъдат съпътстващи на този период. Така че вие ни позволявате гъвкавост, но от ваша страна вие изиск, изисквате пълна отчетност и, и а, вие сте и тези, които можете да спрете функционирането на а, даден финансов инструмент, ако той не функционира добре. Как се постига гъвкавост? имаме основни правила по член 139 и 140. Финансовите инструменти имат за цел да изправят слабости на пазара, да подкрепят проекти, които да имат економическа жизнеспособност и същевременно да, да, да спазват правилата, да не, искат, да не изкривяват конкуренцията, да генерират лостов ефект, да не изхвърлят от пазара частните оператори, а напротив да ги задържат. И да обезпечат е, рискови, рисковото функциониране. Това е всъщност основната разлика между финансов инструмент и EFSI. Където имаме от една страна само 5 милиарда за за покриване на, отговор, на отговорностите, т.е. има твърдо открито пространство за риска. Също така разполагаме с възможността да използваме основните финансови инструменти, залегнали в основната нормативна уредба. Как постигаме отчетност? Първо има мониторинг на, за функционирането на обективните показатели на изпълнението, като основното, основният резултат от това е е лостовия ефект и търсенето на пазара. Всички тези показатели се отчитат има различни начини на отчитане, като например оценка, но в годишният доклад са, са залегнали, член 140 параграф 8, са залегнали всички показатели с обяснението на начина по който те функционират. Е, в е, член 140 дават, е, разписва основните задължения за докладване, както и параграф 9 постоянните условия за изпълняемост. И когато резултатите не, на, не съответстват на нашите очаквания, трябва да се вземат допълнителни мерки. Сега. Имаме различни начини на функциониране. Или ние прилагаме тези инструменти, или отдаваме правомощия на различни единици или органи, които да задействат тези инструменти. Това могат може да бъде Европейската инвестиционна банка или националните насърчителни банки или институции. Ще видите тук в течение на днешната дискусия, че независимо дали става дума за Европейската инвестиционна банка или националните насърчителни банки, те, всеко, всека една от тези институции има свои а, плюсове. Европейската инвестиционна банка притежава средствата, докато националните насърчителни банки познават много добре местните условия и за това е, могат да вземат по-правилните решения, това позволява едно съвместно управление в последствие. И тъй като говорим за малки и средни предприятия, нека, нека спомена, че, значи, както казах, има органи или институции, които ние управомощаваме за управление на средствата, а след това малки, за малките и средни предприятия тези средства отиват е, за дялов капитал или за покриване на риска, но е, тези средства не биват пряко насочени към малките средни предприятия, а ние ги управляваме чрез економически посредници. Така че Малките и средни предприятия не могат да се оплачат от това, че са подложени на твърде сложните европейски правила. А те функционират в, в, в обичайните пазарни условия. Сега, какви са нашите предизвикателства? Какви са предизвикателствата, пред които сме изправени? До сега можем да отчетеме, че сме постигнали е, е балансирано прилагане на правилата, като от една страна се спазват е, пазарните принципи, а от друга страна се прилагат принципите за обществена отчетност. И до, до известна степен нашият е, Нашият успех се дължи на това, че тези е, не, тези правила и инструменти бяха изработени с помощта на ЕИБ и ННБ, които познават много добре пазара. Е, едно от основните водещи нови елементи е, в тези правила е прозрачността. Едно време имаше оплакване от това, че няма прозрачно функциониране. Сега съществуват правила, правила, които задължават е, за предоставяне на необходимата информация. Друго преимущество или плюс на новите методи е, че партньорите са професионални оператори те познават добре пазарните механизми и правила и са припознати от частния сектор също. И трето, значи, продължавам да го, го говоря по принцип с регулаторната рамка за сега, нали, и предизвикателствата свързани с нея. Едно от нашото един, едно от предизвикателствата е, че трябва да бъдем все още а, скромни, защото все още сме в процес на а, натрупване на опит, не сме достатъчно обиграни, наистина постепенно трупаме експертиза, защото естествено имахме известна, известен опит с предоставянето на грантовете на време. Но стъпвайки на на културата на предоставяне на грантове, трябва да трупаме, за да придобиеме новите умения, които се изискват за използването на финансовите инструменти. Е, същевременно работиме съвместно с между трите институции и тук още веднъж ще наблегна на прозрачността, вие How to read this... притежавате необходимата информация, а ние сме онези, които трябва да направим правилния прочит на тази информация. Защото е, лостови ефект не е достатъчен за е, да оцениме резултатността от прилагането на инструментите. Необходимо е да се направи допълнителна оценка. За извършването на тази оценка е необходима висша експертиза, която всъщност ние в момента а, натрупваме. И целта е да имаме още да имаме капацитета да а, откриваме и оценяваме слабостите и изкривяванията на пазара, да, да усещаме къде се, къде се проявяват тези слабости. Това не става с един готов модел или с математическа формула. Трябва просто да идентифицираме отраслите, е, където е необходимо да се вложи е, дялов е, капитал, да видим какви са, как, каква е нуждата от финансиране, кои са малките и средни предприятия, които могат да запълнат тези пазарни ниши. Дали, слаб, дали слаб, слабостите са в областта на търсенето или в областта на предлагането, на финансирането. Така че когато а, установим тази слабост, трябва да инвестираме, за да попълниме съответната а, празнота и да превъзмогнем препятствието. Целта не е, може би, да намираме нови методи на работа, а да оптимизираме вече съществуващите. Така че, за да, за да подкрепиме МПС, ние, разбира се, имаме много програми, имаме много инструменти. А, ние го правиме, но доп но същевременно трябва да идентифицираме слабостите да се научиме да работиме в, по, в по-добра симбиоза и да добавиме сега и а, функционирането на ЕФСИ. Така че много често е необходима техническа подкрепа или помощ за малките и средни предприятия, за управляващите и ръководещите проекти и програми. И ние им предоставяме това чрез финансовите инструменти също. Благодаря. Благодаря много, господин директоре, за представенето на тази законова рамка. и Разполагаме с 10 минути за въпроси и отговори. Господин Фернандес, благодаря, господин председател. Благодаря, господин председател. Бих искал да благодаря на нашият оратор за представяне на финансовите инструменти, които в момента а, се използват. А, инструменти за постигане на така наречена творческа Европа. А, моят въпрос е следния. След като всичко вече е на място, след като имаме регулаторна рамка, защо закъсняваме в използването на финансовите инструменти? Дали държавите членки са онези, които не ги, не ги използват а, достатъчно за да си запазят някои привилегии? Или а лостовия ефект отговаря ли на предвиденото или не? Приме, Някой още желая ли да зададе въпрос или да коментира? Кой? Пръв. Да, благодаря много за вашето е, изказване. Въпросът е как да направим по-достъпна тази информация, е, така че това е общо европейски проблем. Имам предвид ситуацията в Ирландия и е, националните насърчителни банки, които е, имат затруднения за отпускане на финансиране при, за малките и средните предприятия тези компликации, за които вие говорите, от една страна разнообразни е, е, инструменти, които обаче са свързани с е, различни изисквания, така че е, малките и средните предприятия понякога просто е, са безпомощни. Е, очевидно, е, националните насърчителни банки трябва да разполагат с информацията и да могат и да подават такава информация към потенциалните клиенти МСП. Благодаря. Е, да, е, има известни е, сходства и как да предадем тази информация на управляващите органи и връзката с малките и средни предприятия. На времето имахме известни страхове поради липса на опит при управление на финансовите инструменти. Всичко това е свързано с междуната проверка по финансовите рамки, но не знам дали бихме могли на базата на това да дадем някакъв отговор е, но какво би казала комисията? Би ли ни дала допълнителна информация е, относно това, което не действа добре, какви проблеми са установени, така че в бъдеще да се ползваме от тези инструменти по-ефективно? Аз също бих искал да задам един въпрос. Е, имате ли усещането, че законовите рамки са достатъчно гъвкави, така че да не се ползват бързо и ефективно тези инструменти. Защото Европейския съюз има огромен арсенал от разпоредби, които трябва да се спазват а, така че имате ли усещането, че инструментите са а, съобразени с бързо взимане на решения? И така, давам думата отново на господин а, Керо Мисо. Благодаря, господин председател. Нека да отговоря първо на вашия въпрос, последния, който беше зададен. Имаме достатъчна гъвкавост и ако трябва да се лансира нов инструмент, програмата трябва да е предвидела тази възможност и повечето от програмите предвиждат това, иновационни, малки и средни предприятия, енергийна ефективност. Такава ситуация не е необходимо да се променя законодателството. Едно основно правило е да се направи предварителен анализ, предварително проучване и при спешни случаи това може и да не се осъществи и да се прецени каква трябва да бъде на места. Именно за това в заключителните си думи казах, че глобално балансът е добър. И има още какво да се направи за финна настройка, така да се каже и а, един общ поглед и една връзка между структурните фондове и европейските програми. Въпросът на господин Фернандес относно сроковете и закъснението. Сега, това са инструментите, които всъщност продължават дейността на вече на, съществ, на съществуващи други инструменти, като Косме или Хоризонт 2020, е, функционират добре. Тези, които са нови обаче, изискват е, предварителна подготовка, има един е, така чисто технически срок за анализ на пазара. на оценка на търсенето, на пазарното търсене, да се, да се, да се види как а, може да използваме структурните е, фондове. Знаете, че там по принцип винаги има, има едно, едно голямо закъснение при използването им. Колкото до оперативните програми на хартия, така цели, цели, целите са постигнати, но от, е, в е, действие действителността. Имаме нужда от допълнителен анализ. Колкото до лостовия ефект, ще видите в най-скоро време в нашия доклад за изпълнението за 2015 година че като цяло е, целите, които сме си поставени, са постигнати. И понякога дори получаваме е, по-значителни резултати. Колкото до е, достъпността на малките и средни предприятия до информация, имаме а, така два, две равнища. Значи, първо а, помощта, която можем да окажем е на ръководните кадри за управление на финансовите инструменти. Така че, по принцип, малките и средни предприятия нямат нужда от допълнителни обяснения. Те могат да се обърнат към към инвестиционен фонд или към някакъв капитален фонд, но, но за тях не е важно да, да знаят дали този фонд се подкрепя или се е, управлява от Европейския съюз. За тях това не е важно. важно то е по-скоро важно за нас. Така. По същи... Ако стане, ако, ако става дума, примерно, за заеме, те какво правят? Те просто се обръщат към банка или някаква институция. Но а, защо ще се обърнат те към нас? Когато има проблем на пазара, когато има слабости на пазара, когато тези малки и средни предприятия не могат да постигнат, да вземат този заем, то тогава те се обръщат към е, финансовите инструменти и се задействат тези финансови инструменти. Така че те, и за да бъдат те по-широко информирани за тези възможности, във всичките наши споразумения и междуинституционални и така нататък ние наблягаме на е, рекламирането на тези инструменти. И а, е, и а, е, всъщност а, е, за да постигнем е, наистина нашите цели и за по-широко приложение на финансовите инструменти, самите държави членки трябва да направят е, допълнителни усилия, защото равнопоставеност има. Но освен на 5-6 страни, които имат много опит и които много добре ги използват, другите все още е, нямат достатъчни опит и имат трудности с тяхното използване. Както казах също но скоро, в най-скоро време комисията ще излезе с ново предложение, което ще обсъждиме. Можем да постигнем известно упростяване на правилата за приложение на финансовите инструменти, като това упростяване може да бъде в областта на докладването в момента срока за а, така, за съхраняване на, на доучетни документи е 7 години. То може, този срок може да бъде намален на 5 години. Ще направим предложение в този смисъл. Сега, целта не е да променяме правилата просто така сами за себе си. По-скоро, може би, а, може би все още нямаме достатъчно конкретни механизми а, за управляващ, за управляващите органи да въведат тези инструменти. Просто им, има, има някои технически подробности, които трябва да се уточнат. И така, благодаря за тези уводни думи. Сега е, продължаваме по-нататък. Първо финансови инструменти, споделено управление и на втория етап с централизирано управление. Първата част по споделеното управление ще имаме представене от двама оратори. Първо госпожа Патрисия Волинска Барткевич. Моля да ми извини, ако не произнасям правилно името й. Тя отговаря а, отдел в а, а, полската насърчителна банка. Имате думата, госпожо. Благодаря, господин председател. Благодаря за поканата да участвам в този много интересен дебат по финансовите инструменти. Нека първо да се представим. БГК е националната насърчителна банка на Польша, учредена 1924 година. Това е банка, която се ръководи от националните разпоредби и от националните надзорни органи се осъществява контрола разполагаме с достатъчно опит за предишния финансов период 2007-2013 година по отношение на прилагането на финансовите инструменти. Във връзка с политиката на сближаване мога да кажа, че системата в Польша е разделена от една страна национално равнище и регионално е, равнище. Е, това е важно при използването, освояването на структурните е, фондове. При предишната многогодишна финансова рамка разполагахме с голяма сума по линия на структурните фондове, но все пак по-малко от 1%, което е посветено на малките и средните предприятия, заеми, гаранции, капитал и така нататък. Националната насърчителна банка играе много съществена роля в това отношение. по-голямата част от е, средствата по тези финансови инструменти в крайна сметка са е, в рамките на регионалните оперативни програми. Ние имаме е, самоуправление, система на самоуправление. Страната е разделена на 16 региона. Так, започваме с разплащателната агенция, която всъщност отговаря за плащанията по всички фондове, с изключение на фонда за селско стопанство и селските райони. Но градското развитие, фонда за градско развитие е, и чрез финансовите посредници е, в това отношение е, отговаря за средствата по Джесика. Три региона, а пет региона в източна е, Полша изпълняват програми по схеми за МСП. по линия на Европейския социален фонд е, имаме и финансиране е, за е, социално-економически институции. Това е един много важен пилотен проект, оперативна програма Хуманен капитал. И за е, програмата на е, е, централно национално равнище. Ние освен това осигуряваме гаранционния фонд по оперативната програма и Инновативна економика. При изпълнението, естествено, трябва да се познават правилата. Какво, в крайна сметка, научихме при използването на финансовите инструменти за предходния период 2007-2013 година. Да, постигнахме съгласие по въпроса за голямата полза от финансовите инструменти. Тук няма съмнение. Обикновено в рамките на самото изпълнение се появяват проблеми финансовите инструменти би трябвало да гарантират едно по-добро качество на проектите. И е, за да се постигне това по-добро качество, трябва да се подпомагат е, е, предприемачите, които желаят да се възползват от финансирането. представяме, е, информираме за новите възможности за финансиране във връзка с е, дефицита на пазара, защото именно чрез това финансиране може да се запълни е, дефицита чрез фондове за участие, например, управляваме такива холдинг фандс, е, е, фондове за участие в 6 региона. Е, създадохме, според мен, една гъвкава система за преодоляване на пазарния дефицит. Създадохме и ефект на лоста. Започнахме да прилагаме трета е, е, револвираща схема и постигнахме първите резултати е, през 2015 година. 2013 година, извинете. Да, успяхме да се справим, но на практика прилагането на всичките тези е, оперативни програми, е, изпълнението на финансовите е, правила изискваше много-много насоки. И в това отношение действително създадохме редица инструкции и насоки за действие. Това, което е много важно, е да не променяме по рисков начин действащата система. Това, от което се нуждаем, е по-нататъчно развитие, подобряване на системата при изпълнението, но не нови правила, нови и все нови правила. какви са положителните елементи? малкото ясни е, разпоредби е, и регламенти е, дават възможност на държавите членки да изпълняват съответните програми във връзка с финансовите инструменти, така че действително да покрият своите потребности в зависимост от ситуацията на пазара говорим за е, слабостите в пазарното развитие, е, то е много е, силно се отразява на малките и средните предприятия. Така че именно една, едно затваряне, така да се каже, едно преодоляване на този пазарен дефицит при малките и средните предприятия е най-големият резултат и успех. Успяхме да се научим на много неща и важно е сега да не забравим наученото, да не го загубим. Важно е, естествено, да се изготвят съответните насоки преди да започне изпълнението. Когато съответните насоки изясняват в крайна сметка начина по който трябва да се прилагат правилата от разпоредбите, те действително представляват добавена стойност. Имахме и продължаваме да поддържаме много тесни така, делови връзки с посредниците, с комисията, с организациите, е, издруженията на малките и средните предприятия и с е, съответните правителствени органи на държавата, член и институциите, които са свързани с е, финансиране финансовите инструменти. Но тези връзки не винаги са перфектни Твърде сложни понякога са правилата, твърде описателни са текстовете в инструкциите. И дори по време на изпълнението хората се спъват в тях. Опитваме се да се спираме на кратко на техническите, не чак толкова съществени аспекти. И би трябвало да бъдем по-пестеливи, е, формулирайки инструкциите, но по-прагматични. Никой не. В крайна сметка, е, понякога резултатът е, е, не е оптимален. Именно по тези причини. Освен това, е, сред слабостите мога да кажа, че е, е, системата бе изградена по подхода отгоре надолу, включително и при взимане на решения и при изпълнение на правилата. И така, предизвикателствата. Първо, много умни хора са казвали, че така, стремежа към да бъдеш перфектен. Перфекционизма е, е в крайна сметка нещо, е, което е, е недостижимо и понякога може и да навреди. Въпросът е да постигаш резултат, макар и да не си перфектен. И така, много от правилата вече се съдържат в РОР, регламента за общо приложимите разпоредби. 1303 е, има е, и е, акт по делегация. Дали се постига гъвкавост в достатъчна степен? Мисля, че за това ще говорим днес по-късно. Освен това, по време на проекта понякога се разработват нови насоки. Те са, една част от тях са разработени вече и са в писмена форма. Системата за обществените поръчки е свързана естествено и с съответните органи, които извършват селекцията при изпълнението и към Европейската е, инвестиционна банка и към Европейския инвестиционен фонд. Е, е, всъщност четири са основните насоки, които помагат при изпълнението и ние вече започваме с това изпълнение при новия отчетен период е, с 11. В началото бяха само 4 и въпреки всичко смятахме, че понякога е твърде сложно да се ориентираш. Е, същевременно е, има една много, така да се каже, претенциозна система по отношение на малките и средните предприятия, която очевидно не е в съответствие с повика за по-добро, по-пестеливо, по-ясно законодателство. Да, добре. Е, не би трябвало да забравяме всичко това, което сме научили в предходния период. Гъвкавостта е голямо предизвикателство. Може да бъде постигната, като из... прилагаме и нови правила, но все пак би трябвало да е, бъдем по-близо до пазара, би трябвало да бъдем малко по-пестеливи, когато е, така така, че се опитваме да опишем и да регламентираме цялата система и а, да а, гледаме на финансовите посредници като на наши партньори. А, ще трябва да се справим с това предизвикателство, ако желаем наистина да преодолеем слабостите към момента и да постигнем по-добри резултати. За настоящия програмен период, как изглеждат нещата във връзка с оперативните програми? За 2014-2020 година 76,88 милиарда. Това не са малко пари. Желаем да бъдем, така да се каже, е, в основата на една е, свързана с пазара система в е, основните региони на нашата страна. От какво се нуждаем? Не се нуждаем от много конкретни насоки. Можем да постигнем отчетност и прозрачност но не задължително са същите правила, които въжаха за грантовете. Ще ви дам един пример. Ако трябва да се представят е, фактури, е, за да се покаже, че крайният е, бенефициер е осъществил проект по същия начин, както в предходния програмен период, всъщност нищо няма да се промени. Сега преминаваме към гаранциите. Това, в крайна сметка, не е, така да се каже, общия принцип, който въжи на пазара. И ако искаме да се получи една по-висока степен на освояване на средствата по европейските фондове и не би трябвало непременно да създаваме твърде строго фиксирани правила, да кажем във връзка с ексанта оценката трябва да разграничаваме между гаранциите, между оценката на риска, между различните видове оценки, нека така да го кажем, те не могат да бъдат приравнени и уеднаквени. И основното е, естествено, да не увеличаваме в никакъв случай административното бреме всичко това е, естествено е много важно. Има и още много важни въпроси, но аз спирам, тъй като изчерпах времето. Благодаря за тази дискусия. Е, всичко казано по време на това е, изслушване ще бъде много полезно, надявам се, по време на следващия програмен период и изпълнението на програмите в него. Благодаря много, госпожо. Благодаря и за това пожелание за упростяване. А сега ще дам думата на господин Александър Бартел, който отговаря за економическата логична и енергийна политика в ЗХ и а, Отговаря за малките и средни предприятия в Европейската асоциация за малки и средни предприятия. Имате думата, господин Бартел. Господин председател, госпожи и господа, много се радвам, че имах възможност днес да дойда до Брюксел, за да поговоря с вас по въпроси от изключителна важност, свързани с финансирането ще се спра на въпросите от гледна точка на нашата, на нашият е, Централен съюз на занаетите в Германия. Ние е, отговаряме за повечето за нечийски предприятия в е, е, Германия. 80% от тях имат е, по-малко 10 е, е, работещи е, и по-малко от 1 милион оборот. Е, тези предприятия, за занаячийски предприятия, са малки и средни предприятия. Те е, не желаят финансови инструменти, те желаят кредитиране. Е, и е, главните посредници във връзка с финансирането на предприятията, не само по отношение на занаятите, но за МСП са кредитните институции. Ние в е, Германия разполагаме, за слава Богу, с е, една много добре развита е, мрежа от спестовни каси, от кооперативни каси. Около 85% от цялото финансиране преминава именно през тези банки в Германия. Но естествено е, се опитваме да е, използваме финансовите инструменти и да информираме за тях. Но когато тези финансови е, посредници не са в състояние да се справят по някакъв начин с сложната система и насоки и разпоредби, тогава на практика финансовите инструменти остават безрезултатни. И тогава е, се разчита най-вече на финансиране чрез е, е, банките, чрез кредитните институции. Те не винаги са в състояние да отговарят на всички очаквания. Парламентът, на, на парламента трябва да благодарим в крайна сметка за това, че се въведе фактора за корекции в Европа. Това е една много важна предпоставка за цялостната креди... система за кредитиране на на МСП. Така че, независимо от база от 2 и база от 3, МСП все още са живи, така да се каже, и продължават да работят. Не знае дали ще има а, някакви промени в а, правната уредба в това отношение. Много се надяваме, поне а, така да се каже, резервите по отношение на аудитирането и проверките да а, бъдат по някакъв начин променени, така че да не се отменя непрекъснато някакъв финансов инструмент, който преди две години е въведен и след това изведнъж се решава, че вече не е, е подходящ, защото всички усилия за използването му отиват на вятъра. Е, много изисквания има по отношение на статистическите данни е, от Европейската Централна банка. Са създадени е, и въведени е, в практиката тези изисквания. Благодарим на Европейския парламент за това, че най-малкото неформално се организира едно е, изслушване по тези въпроси, така че да можем да споделим с вас нашите тревоги и колебания, съмнения. 20-30 хиляди евро понякога за едно малко предприятие, това не е съвсем малко, отиват просто за да се е, получи онази детална е, информация, всички тези статистически данни, които е, се изискват от ЕЦБ, а това е огромно натоварване за едно малко за нечистко предприятие. И така, МСП не само в Европа, ще цитирам депутата от Маркараш в един доклад по собствена инициатива е, трябва да се предлагат е, е, съобразени с индивидуалните случаи потребности инструменти. И това въжи не само за Европа, това въжи навсякъде. Когато говорим за МСП и специално за нашите за нечистки предприятия, защото аз тях представлявам, то сигурно не е само в Германия. Става дума не толкова за е, капиталова ориентация, по-скоро за кредитна ориентация. Ние имаме в Германия еди, един институт е, за сам, самопомощ. Създали сме го заедно с стопанските банки. Може би ще се спрем малко по-нататък на, на този, тази форма на самопомощ. Е, е, в Нидерландия има е, един подобен институт Кредиц, така че в Германия ние не можем да въведем абсолютно същата система, но но там, където не да кажем системата на Нидерландия е подходяща чрез АЕФ, тогава може естествено тя да се приложи. Германският опит също не е, е положителен, така че аз не предлагам унифициране и възприемане на нашия или на холандския опит навсякъде, но може би и в някои случаи той ще бъде подходящ. Благодаря. Благодаря ви за тази интересна гледна точка на малките и средни предприятия. Всъщност, вие подчертахте, че това, от което те се нуждаят за развитието си, не, е, е не са инструменти, а средства, кредити. И то с лесен, гъвкав начин за отпускане на тези средства. Сега обръщам се към а, нашите а, дами в президиум. Имат ли въпроси? Благодаря, господин председател. Имам и въпрос и коментар по казаното от госпожа Валенска Баркевича. бо, боя се, че нещо не, не, не разбрах и бях като че ли малко така загубен. И, става дума за диапозитива с а, опита, който, който сте натрупали. От една страна вие казахте това, по друга страна това, то тук нещата така, род, пък оттатък така, така, че сега може би аз не съм внимавал, но може би би било необходимо да малко да, да ни осветлите дали по какъв начин можем да се получиме от някои проекти и защо има толкова много противоречия. И второто, ако правилно ви разбрах, както каза нашия докладчик, най-важно е упростяването на правилата, но аз мисля, че екс-анте прегледа или контрола, който така малко ви тревожи, но но ми се струва, че това е посоката, към която вървиме. Така че ние в крайна сметка искаме да знаем къде отиват парите на дънакоплатците и а, да, да бъдем наясно. Така че, а, какво смятате, че трябва да се направи, за да бъдат нещата наистина и опростени, и ефикасни? Господин Олбрик. Така, сега в когато прераз... ще говорим за преразглеждането на МФР, бих а, така допълнил бележките на господин Саварма. Явно някои неща не върват добре. В момента сме в средата на изпълнението на МСР. Но можем ли да, да сменим правилата сега? Или трябва да изчакаме приемането на новата МСР? И ако прекалено много закъсняваме, какво ще стане? Доколкото разбирам, ние мултиплицираме е, условията екс-анте. Така че това е малко странен начин на упростяване. Е, така че питам колегите, не можем ли е, още сега да решиме кои принципи на МФР трябва да бъдат преразгледани или трябва да изчакаме след 2020 година, за да стане това. Господин Рубик. на микрофон за оратора. Извинете, дали мога да задам въпрос? Микрофон за оратора, моля. I'm sorry. Not now. Not now. Oui, vous aurez la parole tout à l'heure, mais je venais de donner la... Да, ще ви дам думата след малко. Нека сега господин Рубик се изкаже. Имате думата. Благодаря, господин председател. 51 214 номера на регламента, който бих искал да цитирам сега. Става дума за случаите, в които няма достатъчно ликвидни средства. И тогава можем вече. А да, причината може да е, е нещо във връзка с продукта, нещо във връзка с инвестициите. Но при всички положения тогава може да се помисли за едни е, по-различни финансови инструменти, свързани по-тясно с пазара. И така въпросът ми е, не можем ли в крайна сметка да е, постигнем някакво подобрение във връзка с е, финансирането? Мисли ли се за промени? най-вече там, където, да кажем, няма достатъчно финансови средства в предприятията. Рисковия капитал, например, се насърчава повече иновациите в производството на продукти също. Така се създават и сигурни, стабилни пазарни места бих искал да насърча едно такова развитие. Аз искам да задам един кратък въпрос. Аз, моят въпрос е свързан с Ирландия. Единствено още ние имаме една единствена насърчителна банка в а, Ирландия. Това ли е единствения начин да се възползваме от а, допълнителни средства за а, подкрепа на предприятията в Ирландия? Благодаря ви. Има ли други въпроси? Не. А, не виждам други желаящи да зададат въпроси. Нека аз да задам един. Не е ли предизвикателство да се поставя Европейският съюз с 28 държави членки и да се поставя в услуга на финансирането на малките и средни предприятия, които са а, основата на а, развитието на регионите и финансовите институции, банките а, отговарят за това финансиране. А, и какво можем да направим ние на европейско равнище във връзка с това финансиране по места? Аз не знам а, да има малко или средно предприятие, което да е рентабилно и да не намери необходимото му финансиране. Но държавите членки не винаги са осъществявали необходимите реформи, за да облегчат рентабилността и финансирането на МСП. И когато предприемаме някакви мерки на европейско ниво, има а, огромен набор от а, предварителни становища, а, оценки предварителни регламенти и така нататък. И за да се напредва, трябва да се развива доверието. И така, сега ще дам думата на нашите оратори. Бихте ли отговорили на зададените въпроси? Госпожо, вие първа. Микрофон the difference between the former uh, MFR. Разликата между предишната МФР и текущата МФР. Преди това нямахме толкова много правила в uh, правната рамка. И в всяка страна се създаде система. В Полша цялата система почива на правилата с и управлението на местните органи на властта. И специални правила бяха създадени, които да не които не обвързват търговските банки, т.е. създавахме нови правила. Целта за създаването на тази система беше да се попълнат и да се поправят слабостите на пазара. На пазара. Така че наистина ние така известни полуки натрупахме, извлекахме, но вместо да вървиме напред, направо ние просто разширихме правилата, добавихме допълнителни насоки, създадахме технически спецификации, т.е. създадахме допълнителни проблеми, вместо да разшириме добре функциониращата система. Така че една, една система не се подобрява, според мен, чрез създаването на друга. Е, съществуват економически посредници, а, като а, заемни фондове, гаранционни фондове, други институции. А за следващия период ние решихме да някакси да стандартизираме нещата. Да, необходима известна стандартизация, но не, но не много и понякога става така, че прекаленото регулиране се превръща в препятствие за функционирането на финансовите инструменти. И нека не забравяме, че и кохезионната политика също си има свои инструменти. Така че цел, целта е да се финансира там, където не, финансовите институции, търговските банки не, не искат да финансират, защото ако те искат да отпуснат даден заем, то тогава не е необходимо да се финансира чрез, чрез фондове. Така че ако ние искаме да развиеме системата, и се стигне до прекалено много екс-анте оценки, то тогава няма, ще, цялата система ще, ще се провали по някакъв начин. Ето, например, в Полша повечето от управляващите проекти са се свързали с консултанти, които да извършат екс проверката екс-анте. А, има и насоки, така че те трябва да вземат предвид тези насоки. От друга страна, обаче е, оценката ексанте се извършва на разни отрязъци от време, а ние сме свидетели на много бързо променящите се условия на пазара. Ето, примерно за някои оперативни, оперативни а, програми бяхме с... А, трябваше да прилагаме показатели, проистичащи от Лисабонската програма. А междувременно обаче условията на пазара се е, промениха. Сега, ако, ако действаме гъвкаво, можем да е, приспособиме тези инструменти и техното функциониране към а, е, новите условия на пазара. Make the regulation that we will need more но ако имаме повече правила, ще са необходими допълнителни оценки експост, е, ексанте. Но аз мисля, че просто прекалено много анализи, прекалено много предварителни оценки изкривяват а, функционирането на финансовите инструменти. Колкото до закъсненията при у, изпълнението на, новите програ... на новия програмен пери... период. А, несигурността води до това, и съответните управляващи и прилагащи органи просто се сблъскват с трудността да правят екс-анте оценки. Благодаря, госпожо. Слушайки ви, оставам с убеждението, че нещата не вървят а, така успешно. А, ще дам а, думата на другия оратор, но първо господин Бартел и след това, ако господин Бартел има коментари по зададените въпроси. Тъй като нямаше е, зададени директно на мен въпроси, бих могъл да направя само един коментар. Е, финансовите инструменти би трябвало в крайна сметка да компенсират слабостите на пазара и там, където има дефицити, най-вече по отношение на малките и средните предприятия, ние не би трябвало да е, възприемаме финансовите инструменти и да ги използваме като един вид е, балансиращ инструмент на финансовите пазари. Е, за да има стабилност на финансовия пазар, трябва в крайна сметка да има възможност да се отговаря на финансовите потребности на всички предприятия, не само на малките и средните предприятия. Ние говорим сега за новото калибриране на, на рисковите стандарти говорим за ипотечните кредити, друг рисков фактор. И тук по отношение на този рисков фактор благодарим на Европейския парламент за подкрепата. Надявам се, че и при настоящите и бъдещите дискусии за фактора за корекция, корекционния фактор ще ни подкрепяте. Благодаря. Благодаря. И преди да преминем към втората група а, изложения. А, господин Керо Мисо, който ни слуша госпожа Волинска и господин Бартел, искам да ви попитам, смятате ли, че те разполагат с оперативни инструменти? Търсят ли се тези инструменти? ще се използват ли те близко време? Как усещате нещата? E а, сектора на малките и средни предприятия, а, да, твърдо да бих казал и а, благодарение и на инвестиционния план успяхме да отговорим на огромното търсене и то по отношение на един вид инструмент, да обезпеченията за банкови заеми за малките и средни предприятия. В програмата Хоризон 2020, Косме и в сферата на творческа Европа. Там разполагаме с гаранционен инструмент. Е, ние предоставяме гаранции на банките, е, за да предоставят те заеми на малките и средни предприятия. Има много силно търсене и не няма да предвиждаме значителни промени за междинния преглед, но това, което представлява успех, не е само заявката, искането, а също така да постигнем и добавена стойност. Да, защото това е истинската тема. Защото ако предоставяте гаранции на банките само, ще има много заявления, много силно търсене, но дали е уместно това обезпечение, което предоставяте? Да, както по разработване на инструмента и след това контролната дейност, надзорната, която ще упражниваме, трябва добре е, да съобразим с условията този инструмент, защото искаме от банките да се спазват определени условия и трябва да сме сигурни, че тези заеми не биха били отпуснати, ако ни им давахме, предоставахме тези гаранции. И както посочих в началото, няма някакво научно уравнение за а, това. Благодаря. И сега, ако сте съгласни, госпожи, ще приключим с първата тема. И ще преминам към втората – централизирано управление на финансовите инструменти. Господин Кристиан Дюбари е първия оратор, който отговаря за дирекция в БПИ Франс. Това е публична инвестиционна банка. Френска публична инвестиционна банка. Имате думата за 15 минути. Благодаря, господин председател. Добро утро, казва оратора. Аз ще ви говоря за централните финансови инструменти, инструменти и използването им във Франция. Няколко ми за БП и Франс. Ние сме филиал на СДС създадени през 2013 година след сливане на две вече съществуващи органи. Имаме 6 различ, различни дейности, гаранции, заеми, иновация, фондове на фондовете, инвестиране в малки предприятия с малък капитал и с предприятия с среден и голям размер на капитала. Опитваме се, доколкото е възможно, да бъдем достъпни, правилата да бъдат упростени и да можем да действаме колкото се може по-ефективно. Моя приятел Доминик ще опише ролята на НПД в а, а, инструменти, но аз искам да кажа каква е нашата роля в качеството но, а, на НБ за насърчаване на инвестициите. Сега включваме в доклада, който сме изготвили, дефиниция на ННБ, експертизите на ННБ, на ННБ целите, съобщението на комисията даде така ново нов нова динамика на а, нашата работа. Сега Целта е да, да покажем каква е разликата между е, отпускането на, грантов, на грантове и финанс, финансирането в момента. Грантовете изискат много голяма интервенция на пазара. Предоставането на заеми и задължението за възстановяване насърчава крайния бенефициент да разходва средствата по най-ефективен начин. Естествено, че грантовете продължават да бъдат необходими за някои ниши на пазара, където има безкрайно много слабости. Както казах, ролята на ННБ е много голяма в момента. защото те дават възможност за стиковане на различни компоненти а, на помощи, като по този начин създават един динамичен вектор, привличащ а, частни, а, частна инвестиция. Що се отнася до прилагането на централните инструменти от страна на ННБ. НБ участват в а, а, разгръщането на новата политика от самото на начало. Те дават възможност за разгръщане на платформи. А тук в, в, в, в, нашата, в нашето изследване сме а, изредили някои от а, специфични а, дейности, извършени от а, колеги от Германия, от Полша от а, Чешката република, участващи в а, а, гаранции на Косме. Ние участваме заедно с Европейската инвестиционна банка в WorkStreams. Седемстотин 700 милиона са средствата, които ние сме инвестирали в най-различни проекти, включително и в частни дялови фондове. Разбира се, мога да, да навлеза и в а, повече подробности а, да покажа добавената стойност, която се генерира от нашите инструменти. Първата транзакция беше одобрена през Европейския инвестиционен фонд през 2013, 2015 година. 20, милиона трябваше да бъдат предоставени на иновативни малки и, стар, и средни предприятия за финансиране на иновации, които се генерират от е, предприятия, които са работили по, в рамките на програмата за научна и развойна дейност. Второто беше и инвестиционен заем за ново и бързо развиващи се предприятия. това са два продукта, които се вписват в цялостната цял, цялостната, целият пакет наши а, пак, инструменти. А, виждате, от една страна става дума за продукти, които имат за цел а, управление на риска, от другата страна има, имате продукти, които имат за цел стимулина на растежа и създав... И нашата цел беше да, да създадем един междинен продукт, който да запълни всъщност точно тази празнота на пазара. Така нареченият заем за иновации и за новосъздадени бързо развиващи се предприятия. Uh, the feedback on this, uh, on this program. Обратната връзка и информацията, която получаваме, е, че наистина резултатите са отлични. 700 иновационни предприятия се възползват от този инструмент и в момента създаваме допълнителен портфел. Ще се спра и на някои други финансови инструменти, които в момента са а, задвижени. Работиме също така и по програма, наречена гаранция за култур... културният сектор, гаранция за предприятия със средна капитализация като цел като целта е също така да създадеме възможност на тези предприятия да е, развиват е, промишлени дейности. Също така се бе, бе създаден, знаете, в рамките на плана Юнкер бе създадена една платформа за дялово участие. Участваме и в една френска програма, наречена SPI фонд инвестиции за бъдещето. Има и други области на дялово участие, където нашите операции са трансгранични в подкрепа на а, фондове с дялово участие. И в момента разработваме и допълнителни финансови инструменти. На ваше разположение съм, за да отговоря на въпроса. Мерси. Juste une toute petite question. Est-ce que les opérations... един кратък въпрос. Тези операции, които изложихте, биха ли били задействани, ако не бяха финансовите инструменти на Европейския съюз? ако тази гаранции, предоставени от Европа, бихте ли лансирали тези операции? А, да, доста сложен е то, отговора на този въпрос. Не знам дали ще мога да му отговоря. Що се отнася до прединновационната програма, мислехме да направим това, но не разполагахме с гаранционните механизми, достатъчно събилни, на времето поне, нямаше такива, така че да разработим една оптимизирана оферта, съобразена с предприятията. По частния капитал обсъждахме този въпрос. Преди е, да се лансира тази програма, европейската програма, бяхме подписали с фонда програма и заедно инвестираме в общи цели. Бяхме определили една количествена цел и установихме, че след допълнителните усилия, направени в рамките на Европейския инвестиционен план, не направихме нещо много по-различно, но три пъти повече като обем. Така че първата добавена полза е на, по отношение на количеството. А на второ място се прилагат нови инструменти, се използват. Разбира се, нещата са много по-комплексни и искат много повече време. Председателят. Сега давам думата на втория оратор, Доминик Докраянкур, генерален секретар на ЛТ. Um, <clears throat> Благодаря ви. Благодаря за поканата. Асоциацията на дългосрочните инвеститори в Европа работи в тясно сътрудничество с правителствените органи и националните насърчителни банки. Това, за да се създаде една подходяща рамка, в която ние да изпълняваме нашите задачи. Има няколко а, въпроса, които бих искал да задам и няколко послания, които ще отправя. Националните а, насърчителни банки а, в момента все още не са а, дефинирани ясно и категорично. А, съществуват различни дефиниции. Um, so There isn't a, a single... И така, няма единна дефиниция за това какво представляват на не, не, е, Б. Основните е, елементи са такива, че в крайна сметка е, може би не позволяват да се следва един унифициран модел. Във всеки случай става дума за банки, които са, така да се каже, държавни и контролирани от държавни органи. Също времено трябва да насърчават публичната, обществената политика и европейската политика в това отношение, не само в съответната държава член. Има а, разлика между policy и politics на английски. Тези е, насърчителни банки би трябвало да са политически независими. Е, и това е основно изискване при изпълнението на проектите. На национално, както и на европейско равнище. Те не са в състояние и нямат право да участват в пазарната конкуренция, но трябва да участват ефективно. И два елемента са необходими. Насърчителните банки трябва да разполагат с капацитета, за да им оценяват обществената стойност. Да, именно за това говорим, за оценка на обществената стойност. И от друга страна, те трябва да разполагат с съответните специалисти, които да могат да осъществяват консултации е, на професионалните групи, за които ние отговаряме на, във връзка с е, различни е, е, инфраструктурни проекти обикновено. И така дългосрочните инвестиции са в е, целта. Е, и виждате тук е, картината. Това е образно сравнение с един мост, който свързва публичната администрация, е, държавния бюджет, грантовете, културата на грантовете и частния сектор, пазарите, финансовите инструменти и културата, свързана с тях. Естествено, едното е малко по-устаряло, другото е нещо по-ново. Необходима е близост до онези, които плащат на място, до предприятията, до търговските, стопанските банки. Е, Стотици и хиляди а, е, малки средни предприятия и в а, е, Брюксел, и в а, е, Белгия, и в Люксембург, да кажем, трябва да бъдат достигнати от всички нас. Не е никак лесно да става дума за, за стотици хиляди, наистина. И също времено става дума за една дейност, която е с нестопанска цел – ние от една страна информираме, от друга страна подпомагаме отпускането на кредитите, насърчаваме като насърчителни банки и от друга страна консултираме. И така при прилагането на редица финансови инструменти придобихме придобихме немалко опит. Няма да изброявам абсолютно всички, които започнахме да използваме още от самото начало, още от момента на създаването им. Какво мислим за ЕФСИ, за Европейския е, фонд за стратегически институт, е, инвестиции. Да, това е, е всъщност един от основните финансови инструменти, ако питате мен. Но след като е, на практика Имаше и доста критика по отношение на схемата на гаранциите. Има няколко възможности. Първо, съфинансиране на големите проекти, но това не се прилага към малките и средните предприятия. Освен това, използването на посредници, да кажем ИАЕФ и на трето място нещо, което което е свързано с работата в платформа. Това според мен все още не е реалност, но в крайна сметка е, е, една възможност, която разкрива огромен потенциал за сътрудничество и взаимодействие. Предоставянето на консултантски услуги е, е, е, чрез Европейската мрежа за е, Европейската консултантска мрежа. Е, ние участваме и в нея. Първият ми въпрос. Защо да използваме централния бюджет на Европейския съюз е, за програмите по EFSI, а не използваме, да кажем, структурните фондове или според мен структурните фондове не се използват достатъчно за в смисъл на финансови инструменти. Но опростяването на правилата е абсолютно задължително. Колко много в крайна сметка е, потенциални инвеститори не се възползват от тези финансови инструменти, не се възползват и предприятията, малките и средните най-вече, поради сложността, комплексността на цялата тази система. EIB е, е, е, групата всъщност предлага различни видове кредити. Това е Европейската инвестиционна банка EIB. Има кредити, които са от, от типа първостепенни кредити и други подчинени и така нататък. Но как бихме могли в крайна сметка да свържем всички тези условия и правила с развитието на частния сектор. Има един комитет за инвестиционно развитие, който препоръчва най-вече по-специални действия, свързани с по-висок риск, а не толкова да се залага на заемите, на кредитирането или когато става дума за кредитиране, да се, възпри... Е, да се приема и именно и тази възможност за рисков е, е, за кредит. Освен това, много важно е да имаме предвид как точно частния сектор отговаря, те да се каже, на възможностите и на които се предлагат чрез финансовите инструменти. Има редица публични институции, които на практика започват да иземат досегашните функции на частния сектор националния бюджет или европейския бюджет или структурния фонд в крайна сметка би трябвало да се съобразява и с това традиционно разделение, което съществуваше до сега и то не е чак толкова лошо. Как в крайна сметка ще постигнем повече близост до малките и средните предприятия в държавите членки чрез финансовите инструменти. Става дума е, и за политически риск. Това е много важен момент. Не познавам е, европейски инвеститор, който е, е, да не желая в крайна сметка да инвестира в стабилна економическа и материална среда и при стабилни условия. Това действително е голямо предизвикателство, когато не се вижда тази стабилност. Това, което казвам, се отнася както за подчинените, така и за първостепените кредити. И освен това, нека да видим тази статистика. 92,2% от предприятията в Европейския съюз са микропредприятия. 29% от заетостта и е, повече от 20% от е, БВП се дължи именно на тях. 21%. Така че микропредприятията е, са онези, които би трябвало да бъдат в фокуса, така да се каже, на, на оперативните програми в новия период от е, многогодишната финансова рамка. Когато говорим за пазарен дефицит или пазарни слабости, трябва да имаме предвид това, че микропредприятията би трябвало да са в центъра на вниманието ни. Защото те създават е, немалко работни места. И е, в този случай при кредитирането и при финансирането може да се поеме е, риск и накрая в заключенията, моята полска колега говори за редица неща, свързани с БГК. Има разлики между нас, нашата дейност и тяхната дейност. Когато говорим за рентабилност, за трябва да имаме предвид и разликите по отношение на контрола на надзора, условията, проверките и така нататък. Разлики между отделните програми и отделните финансови инструменти. И действително нещата до голяма степен бяха свързани с грантовата система. Сега вече има други гаранционни системи и е, как ще постигнем тази рентабилност, как ще постигнем на практика е, една по-голяма степен на освояване е, на фондовете, ако не постигнем така малко повече пестеливост при разписването на различните правила, опростяване, прозрачност. Това е основният момент. Не бива да има и дублиране, и припокриване, но а, трябва да се насърчава а, синергията, която потенциално се крие в тези инструменти. ЕИБ, националните насърчителни банки, редица а, списъци на бенефициери и така нататък са онези институции, които понякога се объркват поради противоречивите правила и тъй като разходите са твърде високи, точно поради наличието на твърде много играчи. И аз много се надявам, че действително е, достъпът е, до финансовите инструменти, до финансиране ще бъде е, облегчен чрез нови регламенти, чрез които ще залагат на прозрачност и упростяване. Най-вече за МСП това е много важно. Използвайте повече националните е, насърчителни е, банки, защото те са близо до клиента, те са близо до МСП. А, същевременно те могат, е, така да се каже, да променят е, движението не отгоре надолу, а отдолу нагоре и да приближат и е, европейските институции, и националните институции към а, МСП. А, а, има и много по-малко разходи, а, включително и амортизационни разходи, а, когато се използва посредничеството на ННБ. Благодаря ви. Благодаря ви много, господин Краянкур. Да, сега ще можем да ви подложим на въпроси. А, а вие, госпожи, имате ли въпроси към нашите оратори? Истина, това беше една отлична презентация, която изтъкна основните елементи. Сега нещо искам да ви питам, някой нещо свързано с политиката на ННБ. Кой ги оформя, кой ги е, създава и ръководи, нали? Казваме, че не трябва да бъдат, те трябва да бъдат независими. И а, по какъв начин могат да бъдат осъществени основните им цели. Друг. Donc vos messages sont quand même très... Euh... Аз бих казал, че а, вашите послания са насочени много ясно към необходимостта от опростяване. А, като се тръгва отдолу нагоре, доколкото е възможно, също така, според вас, трябва да има устойчиви, стабилни правила, така че да може да се напредне по отношение на инвестициите дългосрочни. Но също така, след като ви изслушах, установявам, че не е лесно протичат нещата по отношение на европейските програми, защото всъщност банките по места поемат риска. Имате ли усещането все пак, че се наблюдава мобилизация и ще може да се разрешат проблемите, свързани с инвестициите, проблеми, от които страда Европа вече 10 години. И смятате ли, че инструментите, с които разполагате, дават възможност да се ускори процесът? Или пък това е просто една добра операция за банките, защото те се снабдяват по този начин с гаранции, което е по-добре за тях, отколкото да предоставят кредити без гаранции. И освен това за публичните организации се е, деконсолидира публичния, публичните задължения. И вие подчертахте колко рискове има в тази област, включително и свързани с конкуренцията и всъщност печеливш тук би била Европейската инвестиционна банка, но за правилната кауза. Не виждам други желаящи да се изкажат, да задават въпроси, така че ако искате а извинете, имате думата. Благодаря. Искам да задам един въпрос. Аз съм член на комисията Реги и в момента работиме по доклад за, по изпълнението на и прилагането на финансовите инструменти. Затова смятам, че изслушването и дискусията ми са много полезни, както и на цялата ми комисия. Много съм обсъждала това прилагане с комисията, с член, държавите членки. Често стигаме до заключението, че има прекалено много правила, прекалено много стандарти и нещата се усложняват. Но понеже вие сте врите и кипите в този проблем, кои според вас са най-големите е, препятствия и проблеми? в моята страна, в е, Харватия, ако се дават безвъзмезни средства за новаторство, за иновативни проекти. Само 50% от средствата могат да бъдат насочени и да идват от финансов инструмент, защото те са на практика държавна помощ. Как всъщност вие виждате упростяването, стандартизацията? Наистина не съм убедена, че ще можем да постигнем това, защото в крайна сметка има специфични правила на различните нива. Но може би специално за тази политика, за тези инструменти трябва да положим едно усилие. Това пожелание е ли? ние всъщност можем да го подкрепим това пожелание, защото всеки ден се повдига този въпрос с упростяването. Защото Европа наистина е оплетена в едно кълбо от правила, разпоредби и това създава и впечатление за инертност. Да, това е правилното бюджетно управление – и наистина а, ние ефикасно действаме. Но не това е основната а, цел или поне не целта, която подкрепяме. Сега ще помоля съвсем накратко господин Дюбари и господин Декреянкур да ни изложат а, а, каква реакция буди от тях а, зададените от нас въпроси и след което ще преминем към заключителния етап на днешното изслушване. И така, по отношение на грантовете, държавните помощи, ние използваме тази регулаторна рамка. Има добре разработени механизми, така че максимално да се подпомогнат предприятията. Е, освен това се съобразяваме с условията на пазара и субекти от частния сектор. Общите рамки не са толкова лоши. Работим по усъвършенстването им. По отношение на е, посредничеството между Европа и предприятията, е, да, опростяването е един важен елемент, но и още нещо бих добавил. За е, централизираните европейски е, инструменти трябва да се постигне синергия между тези инструменти и националните централизирани инструменти, за да се увеличи лостовия ефект. Така че всичко добре е да действа, да действа като една добре смазана машина не на ниво разработване а, и отчитането на 28 различни потребности, а, а при прилагането им а, тези инструменти предоставят гъвкавост. А, така че аз приветствам усилията на групата от Европейска инвестиционна банка. По отношение на управлението, Два собственика имаме ние и ние работим заедно с тях. Работим с регионалните съвети, областните съвети, предоставяме услуги за тях, за регионите, които също са представени в управителния ни борт. Така че ние сме в услуга на публичните политика, европейска, регионална, местна. А самите региони също могат да въвеждат разпоредби за разпределяне на тези помощи. А да, други помощи, така че да откликнат на някои по-специфични местни потребности. Да, това не упростява много нещата. Господин Краянкур. On, on first... Накратко, по първия въпрос, кой а, създава политиката на ННБ и съответно до голяма степен правителствата на съответните страни, като разбира се това е една а, такава в а, духа на и в последица от националните политики, но разбира се, ако има някакво разминаване или да кажем с някакво преобладаване на европейският на европейските политики, ако трябва да бъдат насочени по-скоро към европейската структурна политика, то е европейския елемент преобладава. По, по въпроса на равнището. Вие дадахте по-скоро отговор, отколкото зададахте въпрос. Да, европейското равнище е задължително. може би не за толкова за малките и средни предприятия, колкото за инфраструктурите, но но има много, че много често сме свидетели на а, операции, насочени към една страна, но, из, но изхождащи и генерирани от банки в друга страна. И за това секюризацията е особено важна, трансграничната секюризация. И колкото за ролята на плана Юнгер, че кой съм аз да, да съда и да давам оценки, но и той естествено този план не е само а, план, който фаворизира или който спомага за управлението на финансовите инструменти. Той има и слава Богу много други предназначения. И както правилно казахте, пък целта на тези инструменти е да попълнат празнотите на пазара. А, а... Господин Дюбари, а, да, те отговори на въпроса, свързан с държавни, доколко това може да бъде сравнено с, да, с изискванията за държавни помощи. Господин Добри отговори от гледна точка на един оператор, но сред нашите а, клиенти или членове, имаме няколко големи предприятия, които могат да отделят човек, който да а, попълни всичките документи, да ги прочи и така нататък. Но за малките предприятия това е, това е просто непосилно. Те не могат да отделят необходимото време и работна сила. Затова ето в едно микропредприятие работят 5-6 души. Е, искат да подпишат договор за Европейска институция, трябва да те трябва да, се, да, да се консултират с адвокат или с юрист, който да им обясни разпоредбите на договора. Не само, че, че много време отива и много сили, но и струва много. Всъщност Европейския съюз създава работни места защото се увеличават работните места за под, а, специалисти, подготвящи и разработващи всички тези е, проекти, инструменти и така нататък. А, да, наистина всеки може да каже, че е спазил правилата, а, дори резултата да е пълна катастрофа. Именно от това ние трябва да се измъкнем. И е, така, сега трябва да приключим с втората част, втория раздел и ни остават е, е две изложения по 10 минути всяко, не повече, нито минутка. Господин Симас Мей, преди малко го изслушахме, консултант, конкурентно способност, член на публичния банков форум на Ирландия, след което Реми Шария ще я е, изслушаме, който е, ще се изкаже от името на Европейската инвестиционна банка и Европейски инвестиционен фонд. И така, господин Май, имате думата. Yes, uh, Благодаря, господин председател за това, че ни давате възможност да кажем няколко думи днес. Да, това наистина е интересна задача да говорим и за Ирландия, и за останалите части е, и държави в Европейския съюз. С Ирландия е малък остров, но ние имаме е, многогодишен опит е, с финансирането по линия на Европейския съюз и това е много насърчително чух е, немалко и за слабостите, и за дефицитите в системата. Но що се отнася до Ирландия? Малките и средните предприятия имат е, огромни проблеми. А, а те са много важна част от е, ирландската економика ние сме, така да се каже, данъчен рай за глобалните е, е, компании, за... Ами... Е, Да, за многонационалните компании това е данъчен рай. Uh, хубаво е, че го казвате и вие. Е, данъчно убежище, да, е Ирландия. Но по отношение на е, е, инвестициите, това е именно е, нещото, от което се нуждае ирландската економика. Нека да видим как се отрази, да кажем, на Германия именно това срива на банковата система в Ирландия. Естествено, нещата са свързани в рамките на Европейския съюз и няма начин, когато нещо такова се случи в една държава, да не се отрази и на друга. Е, има много и структурни слабости, но същевременно има и структурни инвестиции. Все още нуждаем се от много повече, но не е съвсем без тях не можем да оценим достатъчно високо приноса на банките, независимо от грешките, които са правили в миналото. Те все пак помогнаха за възстановяване на бизнеса, за малки и средния бизнес също, макар че не толкова бързо. Въпросът е как да спрем с някои контрапродуктивни действия, които в крайна сметка тласкат към фалит малки и средни предприятия? Трябва да помогнем именно на тези малки и средни предприятия и то по местата, където са. Има ежедневно съобщения наистина не само всяка седмица, но ежедневно съобщения за закриване на малки и средни предприятия, за фалити, за Операторите на практика ги задушават с високи такси, с твърде високо данъчно облагане също. И ние нерядко сме се занимавали с причините за колабирането на банковата система в Ирландия. До голяма степен, в крайна сметка, става дума за корупция. Transparency International говори за една хронична корумпираност на банковите е, служители на високо равнище, е, което о, се отразява на е, развитието на националните економики, на международната економика и затова е, Европейския инвестиционен фонд е, е посочи в крайна сметка, че е, всички средства отпуснати на Ирландия по линия на малките и средните предприятия, кажи да че изцяло, е, не са стигнали е, до крайния получател. Много малко е, хора в Ирландия са се възползвали, е, така да се каже, официално от е, средствата е, по линия на финансовите програми, а е, е, една голяма част от действията са на ръба на законността. И кредитирането обикновено е свързано и с уж по-нататъчни инвестиции, но а, понякога а, лихвите са 50%, а в някои а, случаи 15-20%. И когато става дума за малки и средни предприятия, наистина трябва да знаем, че е, лихвата е, е обислена за тях с 15, 12%, 12,5%. И това а, а, е много важно, естествено, да се знае. 70% от а, а, спестовните, а, от банковия сектор всъщност и от финансирането а, стават в Германия чрез а, именно кооперативните и спестовните каси по места, които са а, много разпространени. Има да е една изключително широка мрежа. А, в Ирландия това липсва. Играе се с големите, е, както се казва, банки и те е, са доста корумпирани, е, което доведе до срива. Нуждаем се от общностно банкиране, нуждаем се от обща банкова система в Европейския съюз. Въпросът е защо в крайна сметка не се има предвид спецификата на малки и средния бизнес и трябва да си имат 5 милиарда, но не могат да ги дават назад. Да. Защо не се създаде една единна система в Ирландия, да кажем, с спестовните каси нямат възможност да предоставят кредити, така както в Германия? Изключително важно е, естествено, сектора с нестопанска целност Общественият сектор да играе една много по-голяма роля. Е, е, това ще бъде гаранция за това, че средствата, които могат да се освоят е, от фандовете по линия на финансовите инструменти и финансовите оперативни програми, ще стигнат до точния получател. Благодаря, господин Май. Представете ни една банкова система, която среща затруднения при предоставянето на кредити за малките и средни предприятия при много високи лихвини проценти, може би това компенсира риска, не знам. Сега не знам, ще дам думата на господин Шария и той може би ще ни посочи доколко тази система е пропусклива и ефикасна. Имате думата. Господин председател, благодаря, че давате думата на Европейската инвестиционна банка. Казвам се Реми Шави работа за отворени инвестиционен фонд на Европейската инвестиционна банка, като 30% дял от нашия фонд принадлежи на Европейската комисия. Това е един финансов инструмент, за инвестиции в инструментите Косме, Хоризонт 2020, Изи и ЕФСИ, т.е. са по плана Юнгер. нашата насоченост са малките и средни предприятия разполагаме с консултативни работни групи, които два пъти годишно обсъждат пречките, пред които са изправени малките и средни предприятия за получаване на заеми. Най- най-често те не получават подобни заеми, дори проекта да е много добър, защото нямат гаранционна схема или насрещни гаранции. Нека да поясна това, което говоря с цифри. Всека година 4 милиарда с се е, инвестират в е, рисков е, капитал в малки и средни предприятия. А в Съединените щати тази сума е 50 милиарда и 400 милиона. Направете сравнението. Ние не работиме пряко с малките и средни предприятия, а с е, партньори, насърчителните банки, банките за развитие, гаранционните фондове. Работиме в тясно сътрудничество с тях. Това добро сътрудничество ни е много необходимо, за да разгърнеме действието на финансовите инструменти на Европейския съюз. През 2015 година сме предоставили 28 милиарда на 42 000 малки и средни предприятия в Европа, които са работодатели на стотици хиляди трудещи се. Финансовите инструменти функционират изваредно добре в малките и средни предприятия. Що се отнася до Косме, Косме има за цел да помогне на рисковите малки и средни предприятия и целта е наистина тези, които нямат никаква възможност да, бъдат, да получат някакво финансиране, да го получат чрез Европейския съюз. Същото въжи и, и за иновативните предприятия, защото пък те са онези, които създават работни места. Ти, докато ние говорим в момента, мисля, че около 500 малки и средни предприятия са си получили в този отрязък на време а, с финансиране от страна на европейските инструменти. Следващата ни про програма е върху 36 месеца за 36 милиарда или 26% от целите, които сме си поставили, т.е. сме абсолютно в а, сроковете. Така че можем да кажем, че следващата програма ще бъде изпълнена в абсолютно точните срокове. Не съка е, разполагаме с е, така наречен инвестиционен прозорец в 26 от 28 страни, с изключение на Кипър и е, Малта в Ирландия Bank of Ireland е банката, която получава финансирането. Всичко това за 100 със средства, предназначени за 137 хиляди предприятия, като нашата цел е да разгърнеме допълнително капацитета повече от 60 дялови фондове и над 70 гаранционни фондове са нашите а, е, посредници. Ако а, е, разгледаме цифрите, Словения, Люксембург и Естония получават най-голям дял на глава от населението. Така че в момента работим заедно с комисията и с националните насърча... насърчителни банки за разработването на нов инструмент за макрофин... микрофинансиране, както и инструмента насочен към малките и средни предприятия в културния сектор. рам... А, законовата рамка не, не винаги е най- простата, има европейски, малките и средни предприятия имат задължения за докладване, за отчет. може да има, да се извършват и одите. най- най-добрите инструменти са онези, които, които някак се успяват да, да, им, да създадат преки връзки между комисията и предприятията без преминаването, без преминаване през а, посредници и чиято цел е прякото изпълнение на европейските цели и пряко приложение на европейските политики. Има. Така че в а, а, и, и Така. Наистина има много големи разлики между различните инструменти, между управлението на инструментите, които се управляват от няколко фонда или банки. Те са малко по-сложни. Опитахме се в някои региони да ги превърнем да ги приложиме. Понякога наистина резултатите са добри, но като цяло регламент е прекалено сложен за тяхното управление. Мисля, че предвид а, а, така търсенето, а, а, тяхното функциониране от, отлично, т.е. има генериране на средства, което генериране на средства води до отдаване на заеми и до създаване на работни места, т.е. положително. И така, благодаря много на ораторите. Сега ще се обърна към госпожа Гарди Запал и госпожа Ниряда да кажат няколко заключителни думи по а, това толкова интересно изслушване. А, дали наистина Европейския съюз добре преследва своите цели е, създаване работни места и финансиране на е, малките и средни предприятия. Благодаря много, господин председател. Благодаря на всички участници в това изслушване. Целта, е, неговата цел беше да изслушаме всички, които участват в веригата за управление на финансовите инструменти, за е, малките и средни предприятия. Не знам дали ще мога да обобща, е, но така или иначе няколко пъти е, чухме ревизирането на финансовите рамки. Вчера говорихме това, а и днес също Европейски инвестиционен план, добавена стойност и опростяване. Да, наистина нещата много се подобриха от последния мандат на парламента. И тогава се говореше за упростяване и постигнахме голям напредък в тази посока. А, също така а, плана, свързан с новите финансови инструменти, а, действа, но ако вървим още по-напред за по-добро определяне, е, на финансовите инструменти, така че е, те да гарантират по-голяма добавена полза и по-голяма гъвкавост и да могат е, добре да се адаптират по места. Чухме какво ни казаха по тези въпроси Европейската инвестиционна банка, Европейския инвестиционен фонд. Отбелязахме си всичко, което ни казахте и по ревизиране на МФР и затова смятам, че в близките месеци ще можем да се видим отново, да навлезем в по-големи подробности. Очертахме някои възможни решения, а остава да навлезем в по-големи подробности и така, че да разработим една по-добра политика. Благодаря. Позволете ми да благодаря Бих искал да благодаря на всички за това, че... Нека само да изясня един въпрос. Това наистина много ме е, развълнува, когато говорим за е, капацитета за кредитиране на е, банките би трябвало да имаме предвид е, и е, е, а, а, места на правителството, защото а, когато става дума за кредитиране и за финансиране чрез а, търговските банки, а, обикновено нещата опират до средствата. някои от малките банки в Ирландия не разполагат с достатъчно капитал, за да могат да осъществяват това финансиране, за което говорим и което бихме желали. Така че е, тук е, в крайна сметка е, става дума и за упростяване на правилата не само за е, наличности в банките и достатъчно капитал, и за възможности за поемане на риск и желание за риска, но е, става дума и за това е, наистина да създадем тези по-ясни и по-упростени правила и да променим подхода не отгоре надолу, а отдолу нагоре. Това е изключително важно. Е, много неща работят, очевидно добре, много неща е, все още не функционират, не работят добре и точно по тази причина е необходимо да се срещаме по-често, да говорим, да водим диалог, да споделяме добри практики и да говорим и за проблемите и слабостите и пречките. Много, много благодаря на всички, които участваха и е, най-вече на онези, които е, изнесоха презентация тук. Благодаря. Аз също се присъединявам към изказаните благодарности. Благодаря по-специално и на госпожа Гардия Забел Робиел и госпожа Ниряда, които организираха това изслушване. Много се говори за упростяване. Ние като парламентаристи когато трябва да изготвяме законодателни текстове, директиви, а, да законотворчестваме, а, трябва да бъдем особено внимателни, за да не ни заподозрят в противоречив характер. Благодаря на всички, благодаря на нашите гости, благодаря и на ораторите. Изразихме днес нашата вяра в малките и средни предприятия.